Good morning, everybody. Welcome uh, to our uh, meeting of... Uh... Добро утро на всички. Започваме заседанието. Първо по дневния ред искам да ви информирам, че гласуването по доклада Далтън за по-добре правоприлагане и изпълнение на правилата за защита на потребителите ще бъде отложено за декември, също за междуинституционалните преговори за митническия кодекс на Съюза е включен. Ако няма други забележки, каквито не виждам, считаме, че този дневен ред е прият. Първо някои съобщения. Знаете, че това заседание се предава на живо по интернет. Това е електронно заседание. Имаме също нов издание на бюлетина на комисията ни. Между парламентарната конференция за увеличаване правомощията на парламентите и за изпълнение на гражданските права при прилагането на правото на Съюза ще се проведе на 27 ноември. Ще има представители от националните парламенти, от Пети, Юри, от нашата комисия, както и от Европейската мрежа на омбудсманите. Ще се разгледа регламента от 2004, който се отнася до правата на пътниците, които използват въздушен транспорт. Също проекто програмата за тази конференция може да я намерите в документите, които са ви раздадени. Одобряване на протоколите от заседанието на 5 ноември. Ще считаме, че те са прияти, ако не постъпят никакви възражения. Първата точка е да изслушаме информация за хода на междуинституционалните преговори. Мортен Льокегор е тук. Той ще ни запознае с това. Благодаря, госпожо председател. За мен е удоволствие да информирам комисията, че успяхме да постигнем политическо споразумение със съвета на последната тристранна среща, проведена на 8 ноември. Това не беше никак лесна задача. Имаше някои доста а, ожесточени сблъсъци, но мисля, че можем да сме доволни, горди от постигналия резултат. Сега разполагаме с правна рамка, която ще промени живота на близо 8 милиона европейски граждани и ще направи много неща по-достъпни. Например, издаването на билети, използване на различни видове е, електронни устройства, като iPad, електронни книги, телефони, смартфони и прочее. Можем да сме доволни по няколко причини от страна на парламента. Защото държавите членки решиха да се за микропредприятията обществените поръчки ще останат изцяло в обхвата за продукти и услуги. За останалите ще се даде презумпция за това, че съответстват на изискванията в законодателството. Що се отнася до архитектурната среда, сме предвидели срок за преразглеждане след 5 години, за да се види какъв напредък е постигнат от държавите членки и дали има основание да продължи Европейския съюз да действа в тази сфера. също за достъпа до телефоните за спешни повиквания. Тук също беше намерено решение и трети страни ще могат да ги използват, като се спазват интернет протоколите. Оценката за положението, според мен, е съветът отстъпи повече, отколкото беше до момента. По доста от въпросите Съветът е, ще отхвърли обаче всякакви предложения, свързани с архитектурната среда. Затова ние наблегнахме на аспектите, свързани с обществените поръчки. Ако имате някакви въпроси по постигнатия до момента напредък, може да се свържете с моя кабинет. Благодаря и поздравления за постигнатите резултати. Следващата точка е свързан с договорите за предоставяне на цифрово съдържание и как вървят преговорите по тях, но не виждам никой от докладчиците в залата, което означава, че ще преминем към следващата точка, а именно информация относно процедурата за нотификация. Но господин Прието също не е в залата. Това е отложено за утре. Имаме също въпрос за продукти за наторяване. Лара Куми ще се изкаже от името на Михай Цуркано, който е докладчика по тази тема. I have uh, the report of Dalton and uh, Имам доклада на Далтън. Не, сега говорим за продукти за наторяване. Не, аз нямам а, делегирани правомощия за това. Тогава ще кажа няколко думи. Вчера успяхме да постигнем съгласие. Беше много трудно това досие, тъй като две комисии участват в работата по него ЕНВИ и ИМКО. Имаме споделени отговорности по някои от точките. и успяхме да улесним производителите на органични продукти за наторяване да ги продават в целия Европейски съюз, така че фермерите ще имат повече възможности за намаляване рисковете за здравето на потребителите. До 60 мг е това, което беше договорено да се прилага до влизането в сила на новите правила. Ние работим по този въпрос с австрийското председателство и се надявам, че скоро ще се гласува в пленарна зала. Следващата точка се отнася за по-добро прилагане на правилата за защита на потребителите Даниел Дантън е докладчик. Това е от НП, нали? Вие ще говорите от името на Паскал Римо от НП. Не, но аз не виждам Далтън в залата. А, ah, he's just entering the room. So, uh, Dan? Току-що влиза в залата. Да, стигнахме точно до вашата точка, така че ако сте тук, веднага може да започнете презентацията си по компромисните изменения. You, chair, and... Uh, Благодаря, госпожо председател. Съжалявам за лекото закъснение. Постигаме доста добър напредък по компромисните изменения за пакета Омнибус. Тези предложения са почти цяло обхванати, но като докладчик, според мен, трябва да постигнем по-широка коалиция, за да могат повечето групи да подкрепят, ако не всички, това е поне повечето от компромисните изменения. Така позицията на парламента ще е по-силна, ако е подкрепена от мнозинството от депутатите. Както беше отразено в всички дискусии, както и в измененията, има почти пълно съгласие в нашата комисия, че не бива да се допуска подкопаване на правата на потребителите. Това не бива да се допуска по никакъв начин. Ние искаме да се запазят съществуващите права, защото всяко увреждане на тези права от комисията ще отправи лош сигнал към потребителите и към малките и средни предприятия. Също се улесняват потребителите да могат лесно да се отказват от направени онлайн покупки. Постигнахме доста разумен компромис, като се има предвид големия брой изменения, които бяха внесени. Някои имаше, които да се заличи изцяло добре предложението на комисията. Държавите членки Това, което беше предложено в първоначалния текст на комисията, посочва, че има и доста хора, които се занимават с продажби от врата до врата и че това е важен ресурс за доходи за голяма група хора. Договорихме за компромис държавите членки да използват приходите от глоби, за да може да се използват тези средства при увреждане на правата на потребителите и при завеждане на дела, да се покриват разходите. Според мен това е много важно, че тези средства няма просто да отидат в общата хазна, а ще се използват целево. Това ще засили доверието към системата и потребителите ще видят видими ползи. Относно изискванията за прозрачност постигнахме напредък. Първоначалните коментари от политическите групи са позитивни, но още не сме достигнали до окончателен резултат. Вървим към добър текст и за ревютата, които се правят онлайн за дадени стоки и услуги. Освен това се подобрява и начините за проверка дали тези ревюта са достоверни или не. Сега стигаме до най-сложната точка. Това е двойното качество на продуктите и че никой потребител в Европейския съюз не трябва да получава по-лоши продукти но разбираме също, че има някои Има някои случаи, в които това е оправдано. Така че се предлагат доста подходи за справяне с проблема, но не сме стигнали до окончателен резултат. Трябва да се свърши още доста работа, за да се разгледа въпроса за стоките с двойно качество по най-добрият и законово издържан начин. Има още много работа пред нас. Предлагам да не гласуваме по това до се утре, а да отделим повече време като се опитаме да постигнем компромис най-вече по двойното качество на стоките. Това е много важно. Ако искаме да стигнем до съвета със силна позиция, ние трябва да получим подкрепата на пушенството от членовете на комисията. Иначе, каквато и позиция да одобрим, няма да имаме правомощията да прокараме нашата позиция по време на преговорите със съвета. И така, очаквам коментарите на докладчиците в сянка. Благодаря ви много. Сега давам думата на докладчите в и от НП Паскал Лемон, но Лара Коми ще го представи. Благодаря, госпожо председател. Ще изчета това, което колегата Паскал ми даде. Паскал Римон, за съжаление не може да дойде тук, отправя благодарности към докладчика Далтон за добрата работа. Неговото заявление обхваща следните основни елементи. На първо място продажбите от врата на врата, а, пълния а, по, обхвата подхода за пълна хармонизация. Колегата отбелязва, че този вид продажби трябва да останат възможни в селските райони и да не са подложени на различни правила. Проблемните случаи при продажбите от врата на врата са отбелязани в точка 25 на приложение 1. Ето защо НП счита, че трябва да има законодателство по този въпрос. Ние обаче спазваме и търговските съображения. За това няма причина да не подкрепим по-сериозно законодателство в това отношение. А, точка 2 най-добрия начин, според господин Далтън, да се а, схване, а, а, да се борави с двойното качество, е да се заличи точка 6.2c и да се предвижи, предвиди а, разглеждане за всеки отделен случай за двойното качество, за да се отчетат местните условия. националното законодателство е обхваната и от доклада, който беше публикуван за двойното качество и това следва да бъде включено в приложение 1.34. Също така в доклада се признава, че може да има голяма разлика в а, а, продукти от една и съща марка. Доклада Шеланова обхваща основата на нашата позиция за двойното качество. Затова трябва да отчетем и това в доклада. Също така, в заключение, ЕНП смята, че тези държави членки, които имат системи за прилагане, трябва да ги използват. Също така, трябва да се избегне създаването на двойни структури. Благодаря много. Това са предложенията на моя колега. Thank you. And then for the SND we have uh, Mrs. Gebhardt, please. Госпожа Гебхарт. Yeah, thank you, Frau Vorsitzende. Благодаря. Наистина в това досие успяхме да отбележим напредък и успяхме да отбележим съвместни, да направим, да постигнем съвместни компромиси. Благодаря на докладчика за това. Но има е една точка, където се разделят нашите становища, а именно подходът към различното качество. Предложението за компромис на докладчика за нас като социал-демократи не е приемливо. Той признава, че има такива разлики в качеството на продуктите и че тези разлики трябва да бъдат записани в приложението, така както ние предлагаме, но има толкова много изключения, които се предлагат, че в крайна сметка всичко се обесмисля. Не може да се съгласим с това. Трябва да работим повече, за да може да постигнем съгласие и одобрение от нашата политическа група. Uh, за Алде, господин Селимович, но не го виждам в залата. Джулия Реда от Зелените има думата. Благодаря, госпожо председател. Искам и аз да отправя благодарности към докладчика за отличната работа до момента. Считам, че се движим към компромис. По най-важните въпроси ще започна директно с най-трудния въпрос, а именно двойното качество на продуктите. За нас е положителна стъпката, която предлага докладчика да се включи това в приложението, но се опасяваме, че формулировките, които са подбрани, наистина изисква доста разглеждане за всеки отделен случай, което не е в съответствие с а, включването на тази практика в а, приложението. И по-конкретно се притесняваме, че всякакви споменавания на вкуса на потребителите могат да направят тази разпоредба абсолютно неприложима на практика, защото става въпрос за изключително субективен критерий – и също така и в доклада по собствена инициатива ние отбелязахме, че този критерий е много отворен към злоупотреба и е важно да се подчертая, че двойното а, качество не е свързано с за, ли, забраняване на някакви продукти на пазара. Става въпрос за преустановяване на подвеждането на потребителите. Стига да са наясно какво купуват потребителите, те могат тези продукти могат да бъдат продавани според европейското законодателство. Но когато се представят някакви продукти като едни и същи, а са различни, то тогава това е нелоялна практика. Ето защо се надяваме да можем да уточни формулировката по начин, който ще отрази всичко това и така ще имаме една солидна позиция при преговорите с съвета. При наказанията за нас е изключително важно а, да има подход за минимална хармонизация, особено с оглед на това, че 4%, които се предлагат, е, има няколко държави, които отиват доста по-далеч и не искаме да намаляваме максималните глоби, които вече съществуват. Така че там смятаме, че вървят е, преговорите в правилната посока и ще можем да намерим добро решение. Също така смятаме, че при изискванията за прозрачност има вече доста добре свършена работа. Имаме искаме да има такива силни изисквания за ам, различните пазарни платформи, но също така е важно да има и такива правила а, и при а, различните веб а, платформи, така че някои видове информация няма да бъдат предоставени при а, интернет страници, в които не се сключва такъв тип договор с потребителя. Но, доколкото тези интернет страници разполагат с тази информация, следва изискваните за прозрачност да се прилагат и за тях. Въпроса за прегледа, отзивите на потребителите а, са много важни, затова наистина приветстваме включването в приложението на идеята за фалшиви отзиви от потребители. Трябва да разгледаме и начина по който се съчетават всички тези изисквания и най-общо считаме, че трябва да гарантираме съществуващото законодателство в държавите членки, което е по-амбициозно от това, което в момента приема на европейско равнище, трябва да може да остане и там също трябва да а, поясним, че тези изисквания за прозрачност са минимални а, не трябва да пречат на държавите членки да предприемат допълнителни мерки. И накрая приветстваме това, че има пълен консенсус в парламента за премахването на предложението на комисията за ограничаването на правото за оттегляне. Приветстваме по-нататъчната работа тук и сме положително настроени спрямо възможността за намиране на компромис. Виждам, че господин Селимович е, е пристигнал. Искам да му дам думата. Благодаря, госпожо председател. Нека първо да отправя благодарности към господин Далтън и другите колеги по изключително усилената работа по този важен документ. За нас остават два въпроса, които трябва да се обсъдят, но те са изключително важни, затова е нужно да се отдели време за намиране на компромис. На първо място, двойното качество на продуктите. Ще започна с това, че а, не съм чул и една политическа група, която да не го спомене. Всички искаме да се справим с проблема, така е, добре е, но всички искаме да се справим с него по различен начин. От наша страна бихме предпочели да се запази а, предложението на комисията и директива 2005-29, което да позволи оценка за всеки отделен случай на основата на методология, а, разработена от регулатора. Много от политическите групи обаче искат да се направи изменение в приложение 1, което ще направи всичко това при, а, директно а, възможност директно да се ъм, разгледа от съдилищата и честно казвам не виждам какъв е смисъла. Наистина нашите а, служби са разгледали а, тези ам, възможности и а, се предлага да се за брани възможността за двойно качество, освен ако и се изброяват редица случаи, като а, сезонно предлагане и така нататък. Това е предложението на а, правната служба на Европейския парламент и ми се струва доста разумно. Някои от а, а, колегите искаха да се а, включи и разпоредба за а, това да се предотвратят фалшивите отзиви от потребители. Честно казано, не си представям как ще се осигури това на практика. Как може един онлайн, един вебсайт да ам, провери дали отзивът е от потребител, който е а, останал в хотела. Как можем наистина да, да проверим, че някой, който се е включил в интернет страницата, се е регистрирал там, е бил в съответния ресторант или хотел и така нататък? Не смятам, че тази мерка. Всъщност, смятам, че тя стига твърде далеч тази разпоредба и затова ние няма да можем да я подкрепим. Благодаря, Денис. Не знам дали разполагаш с а, а, представенето на госпожа Шедева. Не, добре, тогава госпожа Месина има думата. Благодаря за това, че ми давате думата и аз имам няколко коментара по тези предложения за изменения, за а, тези търговски практики, особено що се отнася до двойното качество на продуктите. Приветствам факта, че докладчика стъпва на препоръките, които са подготвени по този въпрос в съответствие с позицията на Европейския парламент, където искахме да разширим така наречения черен списък с практики, но аз го разгледах и предизвиква в мен известни съмнения. Някои от докладчиците вече ги обхванаха в своите изказвания. На първо място не мога да се съглася с това неясно цитиране на гео, а, принципни географски а, модификации. Доколкото разбирам, производителя винаги може да каже, аз съм адаптирам а, вкуса спрямо местните вкусове. Искаме ли наистина да дадем тази възможност? Това е толкова всеобхватна идея, че много трудно може да се приложи в целия единен пазар, тъй като нивото на защита на потребителите в държавите членки е различно и аз категорично бих отхвърлила подобен подход. Ако някой е действително убеден, че има реални основания за производителя да промени продукта си, това трябва да е да е възможно да се провери от съответните органи и трябва да сме наясно с причините. И предлагам следното. В приложението да се каже, че потребителят следва да може да разпознае тези разлики или те трябва да са видими, така както е казано в точка от преамбила 41 на доклада на Европейския парламент. По-нататък точка от 43 и препоръките на форума за правата на потребителите. Европейския парламент не можа да коментира тези заключения беше непрозрачна процедурата, по която се изготви, така че не, не трябва ние да го цитираме в нашето законодателство. Никола Данти има думата сега. Благодаря, госпожо председател. Исках да подчертая важността на това досие, кое, с което разполагаме. На този етап Европейския парламент разглежда така важна тема, която следва да отправи е, ясно послание към европейския потребител. Смятам, че предложението на комисията отправи много ясен сигнал. С директивата за онлайн пазарите и потребителите. Естествено, онлайн пазарите са много а, новаторски, се развиват и трябва наистина да имаме всичко това предвид. Колегите Гепхарт и Сенялова припомниха важността на тази точка, която изисква политическа решимост и действително Европейския парламент се съгласи с всичко това. Всъщност това беше част и от речта за състоянието на Съюза преди две години. И ако изготвяме законодателство по такива теми, а, отправяме наистина много ясен сигнал към от страна на парламента и на комисията. Надявам се, че ще успеем да постигнем добър компромис, но се надявам да не се намалява важността на тази тема, така както искаше колегата Сенялова и в ръчта на комисията. Ценя предложенията на комисията, особено що се отнася до изготвянето на класации. Има голяма разлика дали това се е, прави от професионален или непрофесионален търговец. Също така ми се иска задължението в изменение 365 да се включи, за да се предотвратят незаконни предложения и оферти а, в интернет, особено за фалшиви стоки и услуги, и тогава търговецът да има задължения. Ако тези фалшиви стоки се продават посредством платформа. търговецът трябва да има задължение да предупреди а, потребителя, че е закупил фалшива стока и да предложи методи за възстановяване и защита. И накрая искам да кажа, че съм доста загрижен за крайните срокове. Като че ли утре едва ли не трябва да приключим, а от това, което а, от това, което чувам от докладчиците в Сянка, не ми се струва, че сме готови да гласуваме след няколко часа. И смятам, че докладчикът също трябва да разполага с нужното време, за да преработи коментарите, да предложи в крайна сметка списък за гласуване и смятам, че би било грешка да се отлага твърде дълго този текст, защото иначе рискуваме да не постигнем европейско законодателство по него. Сега госпожа Галино от Европейската комисия има думата. Най-напред за двойното качество. Знаем, че има различно становище, различни становища от страна на политическите групи, но становището на комисията какво е? В член 6 смятаме, че трябва да се реши проблема, а не в приложението. Защото смятаме, че различни качества не означават на продукта, не означават различно качество на продукта като цяло. крайна сметка решение на потребителя дали да купи или не продукта. Ние също смятаме, че решението трябва да се основава на определени условия, които са упоменати в преамбюла, като например суровините. Знае, че вървят дискусии по отношение на прозрачността, по отношение на оценките на потребителите. Ще следим въпроса. Ние с удоволствие сме на разположение, ако има нужда от технически съвети. Виждаме, че Нашето предложение по принцип се приема с изключение на правото на оттегляне. Ние искаме да предотвратим злоупотреби. а не непременно да накърним правата при дистанционната търговия. Има и различни изменения за наказанията, за санкцията, но те вървят в унисон с предложението на комисията. Мисля, че е важно да стане ясно, че по отношение на, на санкциите трябва да има минимална хармонизация и ако в някои държави членки се предлагат по-високи санкции, те могат да ги налагат. И накрая благодаря на докладчиците, в сянка на докладчика за работата по, тази, по това досие. Надявам се отлагането на гласуването да не подкопае напредъка по досието. Хубаво е досието да бъде приключено преди изборите. Трябва да ви кажа, че в съвета работата напредва. Досието е обсъдено в подробности. Австрийското председателство се ангажира с ново представяне през декември. Тогава ние ще се съберем отново и ще обсъдим проекто предложението, което да се основава на компромисите. Така че надявам се работата на парламента ще следва този амбициозен график. Някой друг колега, който да иска да се изкаже? Благодаря. Аз съм от Румъния и съм много загрижен. Ние сме засегнали, засегнати от този феномен и Слушайки комисията, реших да реагирам. Това, което иска комисията, са двойни стандарти. Ние не може да приемем продукт, който има определена рецепта и който се знае от хората. Този продукт не може да замени не може да се позволи да се заменят основни съставки. Аргументът с вкуса на потребителите не е приемлив аргумент. Става дума в крайна сметка за покупателната сила на потребителите. Нека сме бдителни и нека прекратим тези вредни практики, защото ние сме равни потребители и не трябва да има двойна представа за потребителите – този списък позволява на компаниите да използват законодателството за свои цели. Санкциите трябва да са строги и ако този феномен продължава, то санкциите трябва да включват намаляване и прекратяване на дейността на компанията поне за 6 месеца. Докладчикът благодаря. Виждате, хармонично работим <clears throat> и имаме добри отношения. Искам да се спре на някои само коментари. Благодаря на комисията. Работим тясно, в тясно сътрудничество с комисията но не навсякъде имаме съглашение с комисията. Балансът е труден да бъде осъществен, защото има интереси на потребителите, има интереси на бизнеса. Но Продаване врата на врата това, което каза НП. Мисля, че нашето предложение тук е добро. Предложението ни е НП да, предла... да предложи текст и ние се съгласихме с него и това е текстът, който в момента е актуален. Аз не разбирам защо НП е резервирана още, след като това е техният текст. Сега за оценките на потребителите. Това е труден въпрос. Хората трябва да могат да дават своите оценки. Ако искаме определени доказателства за е, истинността на оценките, това ограничава потребителите. Но компромисът наистина не гарантира, че дадена компания е, трябва да докаже, че даден потребител е използвал нейните услуги. Ето, например, TripAdvisor и хотели а, много трудно могат да докажат, че хората наистина са ползвали тези услуги. Ние се опитваме и искаме да се опитваме да, на, да ограничим фалшивите оценки, но това е по принцип трудно. Сега за двойното качество. Както виждате, Имаме поне два подхода, които се различават. Господин Селимович каза, че нещо трябва да се промени, така е. Ние обаче се опитваме да стъпим на доклада Сенелова. Всички сме съгласни с този подход – По отношение на предпочитанията на потребителите, е, това не е аргумент. Бизнесът не може да го използва. Е, компаниите трябва да докажат, че това е наистина ситуацията. Това е което предлага госпожа Сенелова. Това ни е компромисът. Ако надскочим това предложение, няма да имаме компромис. И трябва да сме много внимателни, защото ако направим грешка, или ще разделим вътрешния пазар, или, както казва господин Такано и други колеги, може да се наложат лошокачествените продукти навсякъде в Европа. Тоест, продуктите с по-лошокачествени съставки. Защото тогава повечето компании ще кажат, аз значи нещата вървят, ще, ще използваме по-лоши съставки. Но ние не искаме това. Не искаме хората да загубят продуктите, които обичат и да тези продукти да бъдат заместени с по низко качествени продукти. Въпросът е деликатен, трябва да се справим с него, така е, но трябва да намерим компромис, който се подкрепя от цялата комисия. Не сме постигнали обаче до момента съгласие, така че да говоря с съвета. И ние не сме достигнали състояние, в което да гласуваме. Като докладчик искам повече време, за да може да обединим мнозинството от комисията зад един компромис. Благодаря, Дан. Както казах, днес ще имаме заседание и ще предложим гласуването да се случи на 6 декември, така че това означава наистина повече време за обсъждане. С това приключваме тази, тази точка. Сега преминаваме към доклада за забавяне на плащанията по търговските сделки. Давам думата за две минути на господин Тоскано за да докладва за междуинституционалните преговори по наторяването. <clears throat> Уважаеми колеги, вече една година след одобряването на този доклад, постигнахме вчера най-накрая след три председателства – при австрийското председателство компромис, постигнахме компромис при българското председателство. Имаше голям напредък. Искам да благодаря на вас, госпожо председател, за личната подкрепа вчера и за начина, по който председателствахте преговорите. Този файл е много важен за НВ, но вчера постигнахме консенсус, който ще е добър за всички и се надявам този консенсус да бъде одобрен и в пленарната зала. Проекто регламента за продуктите за наторяване е част от пакета за кръговата економика. Е, така се отваря пазара за всички видове продукти за наторяване и това ще е много добре за нашите фермери и за потребителите. Само 5% от органичните отпадъци се използват за продукти на наторяване и се рециклират. Ако този процент се увеличи, може да стигнем до 30%. биоразградими отпадъци, обаче не са покрити от новото законодателство. Това законодателство ще замени законодателството от 2003 година. Отварят се пазарите за всички видове продукти за наторяване на минерална и друга база. същото време обаче трябва да отговорим на всички изисквания за качество и етикетиране за всички видове продукти за натуряване. Продуктите могат да бъдат разпространявани, както казах, в целия пазар на Европейския съюз. Благодаря и сега за цифровото съдържание госпожа Гебхард. Благодаря. Вчера вечерта имахме последния триалог и можахме да се споразумеем по редица точки, между другото и по дефинициите и обхвата е, правата на трети страни, компенсациите, преходните разпоредби. и се споразумяхме и по това да обсъждаме директивата в подробности. Сега, това, което съветът дефинира като стоки с дигитални елементи – в двете директиви се казва, че всички елементи с дигитално съдържание трябва да се третират от директивата за цифровите услуги. Ние решихме да приемем тези стоки с дигитални елементи да бъдат прехвърлени в директивата за стоките. Това е реверанс към съвета, но ние вчера казахме, че това е временно, временна разпоредба, защото имаме изисквания и изискването е тази директива наистина да се приеме. Няма гаранции за това. няма съгласие единодушно от страна на съвето. Бе казано, че това съгласие ще бъде дадено на 7 декември и ние казахме, добре, ще изчакаме до 7 септември, декември и ще видим какви ще са ситуациите тогава. На второ място условието ни е да има приспособяване между двете директиви, за да сме сигурни, че няма да има пробойни в закона. Ние не искаме потребителите да не знаят дали дадена стока е покрита или не от законодателството. И на трето място трябва да се избегнат проблеми, когато става дума за стоки – с цифрово съдържание, кое право въжи. Трябва да се знае кое право е в сила. Съдилищата трябва да знаят кое право въжи и, в, и коя директива отговаря за дадена стока. Освен това, обратната тежест за доказване в директивата за стоките се говори за иерархията на средствата при решаване на проблеми и за избора на обжалване. Всичко това трябва да се хармонизира с другата директива. При съвета обаче има воля – да се реши проблема. Парламентът иска това досие да се довърши до края на мандата. Съветът казва да, времето е кратко, но аз казах, този натиск е необходим, за да може поне до края на март да гласуваме досието в пленарната зала. Всичко останало не може да си го представяме, защото предстои приемането на МФР, предстои Брексит, предстоят приемането на други правни текстове, така че ако искаме да имаме едно завършено досие, трябва да окажем по-голям времеви натиск. Следващия трилог – ще се състои на 12 декември, където ще се обсъдят двата законодателни текста. Тогава ще знаем какво се е решило на 7 декември в съвета и ние дадохме съгласие на 3 декември и на 30 декември да има технически заседания – като в същото време започваме работа по финализирането на текстовете. Но, както казах, това всичко е за момента временно съгласие от наша страна, защото трябва да изчакаме решенията на съвета. Тези решения са много важни. И тези решения – за тези решения и искам пълната подкрепа на всички колеги. Благодаря. С това може да обсъдим измененията за борбата с забавяне на плащането по търговските сделки. Лара има думата. Президенте, е... Благодаря, госпожо председател. Това е становище по изменението по директива 2011-7 относно борбата с забавяне на плащане по търговски сделки. Проведохме две заседания на докладчиците в Сянка, две технически заседания и аз съм удовлетворена от факта, че стигнахме до 15 компромисни изменения. Повечето от тях трябва все още да се доизгладят, но има напредък. Остават само някои древни подробности да се доизяснят. Правим всичко възможно да обхванем предложенията на всички политически групи и се надявам, че резултатът ще е много положителен. Има компромисно изменение по изключително важна тема за нашите фирми. След като бъде прият този документ, е, държавите членки е, ще могат е, да подобрят ситуацията с забавените плащания. Член 6 предвижда обучение на малките и средни предприятия по финансово управление. Ще има заделени средства за обучение на малките и средни предприятия, какво могат да правят в случай, че има забавене на плащанията към тях. Също да се подобри информираността на малките и средни предприятия относно достъпа, който има до различни кредити а, и също по идеята за нелоялна конкуренция. Освен това, предвиждаме а, система за обучение и за обществения сектор, не само за фирмите. Освен това, сме разгледали и темата, а, свързана с плащането на лихви по забавени а, плащания в зависимост от това колко време е изтекло от срока, в който е трябвало да бъдат платени съответните суми. Надявам се, че тук ще е по-лесно да се намери решение за конкретния процент. Според нас е много важно да изготвим един положителен списък или бял списък на компании, които плащат своевременно и това да обхваща както частния, така и обществения сектор. Освен това, считам, че трябва да се подобри този аспект, за да не се наказват добрите платци. Освен това, централните администрации ще могат да докладват за случаи на проблеми с местни или регионални администрации и да предприемат съответни действия. Но това е. Има вече добри практики, които могат да бъдат включени. Има още едно важно изменение по член 5, който позволява да се предпазват компаниите от забавените плащания, да могат да възлагат събирането на кредити на други. Това ще даде възможност фирмите да не обявяват несъстоятелност. През следващите часове ще изпратя до колегите предложения, за да можем да изчистим оставащите малко на брой детайли. И след това ще сме готови да гласуваме на 6 декември. Госпожа Сеналова за групата на социалистите и демократите има думата. Благодаря можехме да изчакаме госпожа Грапини. Тя е нашия докладчик в Сянка, но тъй като тя в момента не е в залата, ще прочета това, което е написала на английски. Госпожа Грапини е докладчик в Сянка от групата на социалистите и демократите. Тя е на път, но към момента не е пристигнала. За това ще, ще прочета нейното изказване. Госпожа Грапини се извинява за това, че не може да участва в заседанието на комисията. Освен това, да благодари на госпожа Конми за работата и по този доклад и за доброто сътрудничество. Имаше няколко договорени компромиса. Госпожа Грапини приветства факта, че омбудсманите ще бъдат включени в системата за намиране на решения. Това е нейно предложение. В няколко държави членки има въведени практики, които са Мария, will you take over, please? Okay. Thank you very much, Olga. Госпожа Грапини ще продължи нататък. Извинявам се за късното пристигане. Ние обсъдихме този доклад и в Страсбург. Има няколко неща, които остават да бъдат изтеснени. Имаше предложение за изготвяне на черен списък на лоши платци но вместо това предлагаме един по-положителен подход, а именно да насърчим добрите платци, т.е. да създадем един положителен или бял списък на такива платци. Разбира се, ще трябва да убедя моята група да се съгласи на тази промяна на паранигмата. Като насърчаваме добрите плаци, ние ще насърчаваме хората, които не са плащали своевременно, също да се стремят да бъдат включени в белия списък. Това е едно от решенията, които предлагаме по този регламент. Директивата е на лице с доклада, който разглеждаме. Бихме искали да насърчим държавите членки да следят как се прилага тя, тъй като резултатите не са много добри. Трябва да се мобилизират държавите членки, да не допускат да се създава една цяла верига от изчакващи плащания, тъй като винаги най-малките предприятия са най-уязвими. Би било добре да настояваме за срок от 60 дни, да не допускаме безсрочно неплащане. Приканвам комисията и съвета да направят конкретно предложение, за да се намалят неплатените или забавени плащания, тъй като това е основната ни цел. Освен това, в економическата система да се подкрепят дребните стопански субекти, тъй като те са важни. И Поздравявам всички докладчик за сянка, както и докладчика, за които работят по този доклад. Но аз поделих основните идеи, които вече обсъдихме в Страсбург. Съжалявам отново, че закъснях. Благодаря ви. От екара господин Сулик не е в залата. От името на Алде думата има господин Селимович. Благодаря, госпожа председател. Аз няма да удължавам ненужно това обсъждане. Искам да благодаря на Лара Коми за отличната й работа по това сложно досие. Вчера имаше среща, доколкото знам, че компромисните предложения, които направихме, са възприяти, така че ако няма никакви проблеми, ние ще подкрепим работата по този доклад. Благодаря ви господин Шолтес от групата на Зелените. Благодаря, госпожо председател. Аз искам също да благодаря на госпожа Коми за работата й. Както беше казано на заседанието на докладчиците в Сянка, ние искаме да не се допуска дискриминация между частните и обществени предприятия относно забавените плащания. Всичко това е въпрос на подобряване на дисциплинарността, За да не се достигне до катастрофално положение, банкрут, както и да не се допуснат финансови кризи, каквито преживяхме след 2007. това е много важно да не се допуска дискриминация срещу отделни отрасли. И на второ място искам да подчертая важността на избягването на проявяване на двойни стандарти. Трябва да се прилага един и същи подход за всички отрасли, иначе ще липсва прозрачност и предсказуемост. В допълнение, ние подкрепяме да се сложи срок от 30 дни за плащане, но в никой случай да не се превишава срока от 60 дни. Това е много важно за дисциплинираността при извършване на плащанията. Ние подкрепяме постигнатите компромиси. От Европейската комисия госпожа Корера има думата. Добро утро! Ние разгледахме проекто измененията. Радваме се за добрия резултат от е, дискусиите и че се обръща отново внимание на въпросите за забавените плащания, тъй като темата е от особена значимост. Обсъдихме въпроса с госпожа Коми. Беше споменато и по време на изслушването през юли, че това е проблем, което засяга 60% от фирмите в Европейския съюз. 60% от тях не плащат своевременно. Направено е доста, но предстои да се направи още повече. Радвам се, че водим тази дискусия, защото е настъпил момента, според мен, този проблем да се разгледа сериозно и да променим културата на плащания, да се премине към култура на своевременни плащания. Има доста интересни предложения, свързани с синергията, например, с обществените поръчки. Това е много важно, защото двете директиви могат взаимно да се допълват. Много малки и средни предприятия все още не участват в процедурите по обществените поръчки и основната им притеснение е, че може би няма да получат заплащане своевременно. това е важно. Те са важни, за да се засили конкуренцията, да се получат по-добри цени. Образованието също е много важен елемент. Има мерки, които ще допринесат за промяна на културата. Именно тук е тясното място, което все още не е разрешено чрез тази директива. Благодаря ви. Благодаря. Давам думата отново на докладчика, госпожа Коми. Най-напред искам да благодаря на всички, които участваха. Искам да благодаря за отличното сътрудничество. Работихме отлично заедно. Аз ще изпратя компромисните изменения в най-скоро време. Аз бих предложила задължително публикуване на бял списък в резултат на вашите предложения. За малките и средни предприятия ще е по-лесно да се ориентират на кого могат да имат доверие, че ще извърши плащанията си на време. Ще разгледаме всички тези подробности на следващото заседание на докладчиците в Сянка. Целта ни е на 6 декември да се гласува в нашата парламентарна комисия през януари в пленарна зала. Благодаря. Пристъпваме към следващата точка. Разглеждане на изменения и на компромисни изменения относно създаване на програма Митници за сътрудничество в областта на митниците. Госпожа Грапини е докладчик по този въпрос. Госпожо Грапини, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Това, според мен, е много важна програма. Държавите членки, комисията и съвета, също са на това мнение. Митническата система, ако не действа добре, това уврежда защитата на потребителите, лоялната конкуренция. Искам да благодаря на колегите, които внесоха изменения, да благодаря и на докладчиците в сянка. Измененията, които бяха направени от колегите, следват същата линия, като тази, която съм застъпила в моя доклад. Ние искаме програмата Митници да бъде последователна и цяло да използва синергиите с останалите програми и фондове на Европейския съюз. Например, фонда за борба с измамите и други, тъй като целта е да се следват принципите на прозрачност и пропорционалност и да има еднакво и недискриминационно отношение на вътрешния пазар. Благодаря за измененията, внесени от колегите от АЛДЕ, които подчертават факта, че бюджетът, който е предложен, не отчита последиците от евентуалното отегляне на Обединеното кралство от Митническия съюз. Комисията трябва да задели от финансовия пакет по програмата средства за тази съществена промяна. Ние сме внесли изменения, за да може тези средства да не се отнемат от бюджета, който е предвиден, който е без друго е доста скромен. Аз и колеги сме внесли изменения, свързани с управлението на митническия контрол променят се изискванията в тази динамична сфера. Има политически развития в обществото, които трябва да бъдат взети предвид. Ние трябва също да подкрепим управлението на митниците чрез използването на информационни технологии, новаторски решения, за да може Митническия съюз да действа като система, която предлага равноправни условия на вътрешния пазар. Ние сме коригирали предложения бюджет. Докладчика в сянка от НП и аз направихме изчисление на база на цени от 2018 година. На 27 ноември ще имаме среща с докладчиците в Сянка и аз е, ще представя проект на компромисните изменения, за да може да се възползваме в пълна степен от тази среща и да не я удължаваме прекалено. Този регламент е, трябва е, да бъде разгледан в тристранен формат през януари. Благодаря сега господин Штефанек, е в сянка от НП. Той не е тук. От ЕКР аз съм докладчик, така че минавам на холандски. Докладът на госпожа Грапини е тясно свързан с доклада на господин Поспешил, който е следващия доклад. Е, и двата доклада са важни. Е, важно е между тях да има връзка. Затова това ще допринесе е, за по-голяма последователност и съгласуваност. Аз приветствам целите на доклада, а именно да се инвестира в контрола по границите. За целта е необходимо да имаме адекватен бюджет. Доста често установяваме, че нямаме достатъчно средства, което се отразява на качеството на проверките, които се извършват. Така че трябва да положим максимални усилия едни и същи стандарти да се прилагат в цяла Европа. Някои държави и членки имат пред конкурентно преимущество, тъй като те не извършват надлежни проверки в пълна степен. Митническия контрол винаги е важен и трябва да е висококачествен и много детайлен в целия Европейски съюз. Искам да подчертая дебело този факт. Сега господин Селимович има думата от името на АЛДЕ. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми първо да благодаря на докладчика госпожа Грапини за работата и по това досие. Мисля, че ние сме съгласни по всичко. Програмата трябва да е съгласувана с други програми и фондове, като се спазват принципите на прозрачност, равно третиране, пропорционалност, равно третиране. Трябва да се създаде електронна система, така е предвидено в Митническия кодекс. Знаем, че държавите членки и комисията се бавят с въвеждането на тази система и няма да спазят крайния срок 2020 година така че ще се наложи да удължим този срок и това се разглежда в, по друго досие, за което отговарям аз като докладчик. Освен това искам да подкрепим целта на програмата да се подобри конкурентоспособността, да се улесни търговията, по-добре да се защитят потребителите. Това са все въпроси, по които имаме пълно съгласие. Има само един въпрос, по който имаме леки разлики и те са свързани с Брекзит. Програмата за сега не отчита разходите, които ще са необходими, когато е Евро... Обединеното кралство напусне Митническия съюз. Ние не знаем дали Обединеното кралство ще остане или няма да остане в Митническия, Митническия съюз, защото още не сме видели споразумението за отегляне, но не искам да се смесва всичко в тази дискусия. Но ако се случи, тогава другите държави членки ще трябва да направят съществени разходи. Поради тази причина трябва да се подготвим за подобна евентуалност. Разбира се, аз бих искал Обединеното кралство да остане в митническия съюз, но може да стане така, че те да излязат и трябва да сме готови. Да не предвиждаме резерв за тази цел би било неразумно. Напълно съм наясно, че може и да е трудно по време на преговорите да се каже каква да бъде точната сума, но приоритет за нас като парламент е да настояваме комисията да подготви резерв в случай, че се стигне до излизане на Обединеното кралство от Митническия съюз. Аз съм готов да разгледам всякакви компромиси, но въпреки всичко считам, че не трябва да сме подготвени за най лоши сценарии. Не бих искал да се стига до това, ние след това знаете, че ако има пари, ще намерим веднага решение как да бъдат изразходвани, но мисля, че трябва да бъде заделен такъв резерв. Под каквато и да е форма, трябва да се предвиди такъв резерв, ако се изправим пред катастрофална ситуация, която не сме предвидели. Благодаря. Сега от Европейската комисия давам думата на Господин Востръп, благодаря. Благодаря. За нас това е важна програма. Тя е действително изключително важен момент за Европейския митнически съюз. Ето защо високо оценяваме доклада. Той съдържа редица изменения, които са много, а, които ние намираме за много интересни те вървят в същата посока, която и ние а, държим. И особено идеята да се разработи още повече качеството на проверките по митниците. Вярно е, че връзката между тази програма и програмата за контрол на оборудването е много силна. Действително двете програми се допълват, така че Чакаме с нетърпение по-нататъчните ни дискусии и възможността да изработим добра програма, която напълно подкрепя целите на Митническия съюз. Благодарим много още веднъж за качествения доклад и качествените предложения. Благодаря много. И така последни думи от а, докладчицата, ако иска нещо да добави, госпожо Крапини. Съвсем накратко. Виждам, че в голяма степен имаме консенсус с, доклад, с комисията. Разбира се, това не беше гледната точка на докладчика от НП, но аз обсъдих с господин Штефанек доста сериозно и смятам, че трябва да се отчете това, което аз представих и това, което господин Селимович представи. Напълно сме съгласни с цялото предложение. Трябва да намерим начин да покрием цялото предложение, но и да направим нужния компромис, за да убедим евентуално комисията и съвета да има фонд, а, резервен фонд, който в случай, че все пак Обединеното кралство излезне от Митническия съюз, да сме готови Както казваше колегата, надяваме се това да не се случи, но все пак може и да се случи, така че ние трябва да сме в а, добра готовност и аз като докладчик съм съгласна с докладчика от АЛДЕ. Ще изпратя проекта и ще се радвам да се видим на 27 и ще се, нарадвам, ще се радвам всички докладчици да са там и да решим заедно председателката. 6 декември е гласуването по тази тема. Преминаваме към следващата точка от нашия дневен ред. Измененията и компромисни изменения за инструмента за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол като част от фонда за интегрирано управление на границите. Господин Иржи Поспишил е докладчик. Той обаче не е тук и не виждам друг от НП който да изчете неговите а, опорни точки, но тъй като докладчиците в сянка са тук, а, за това предлагам директно да преминем към техните изказвания. А, заповядайте. Радвам се, че си сътрудничим по тази тема и е хубаво, че даваме тази помощ за митниците. Миналата седмица разгледах тази технология, рентгеновите скенери и е, направих проучване как може да се интегрира и изкуствения интелект в тази област. Това е много важна тема, защото всичко е свързано с киберсигурността. Е, аз се опитах с моите изменения да насоча погледа към сигурността, когато се говори за всички тези съоръжения, трябва да се спазват стандартите за сигурността. Тоест, какви производители, какви фирми могат да имат достъп до чувствителни данни от областта на митниците. Много внимателни трябва да сме тук, изключително внимателни трябва да сме, защото тези данни се генерират и а, важно е да се знае също така какви дати се генерират и кой има достъп до тях защото искаме да свършим висококачествена работа и искаме да няма пробойни. Искаме да знаем къде да се намесват митниците и трябва да знаем, че нашия вътрешен пазар е добре защитен. E I'm shadow. Благодаря. За каре аз съм докладчик в сянка, затова преминавам на холандски. Данъкът, който извинявайте, текстът, с който разполагаме и от комисията докладчика, според мен е отлична основа за бъдещата ни работа да установим една добра основа за финансова подкрепа за оборудването за митниците. Има нещо обаче, което ми се струва изключително важно. И тук а, имам предвид конкретно финансирането за закупуване на оборудването, което е необходимо за извършване на митническата проверка. Когато разглеждаме проверките на границата, там става въпрос за все пак някакъв вид хардуера. Трябва да имаме предвид и софтуера – Софтуера, особено този, който се използва във всяка държава членка, обмена на данни между държавите е, членки ще бъде а, улеснен, но е важно, разбира се, а, екипите, които работят на, а, мит, на границите и в митниците, да са достатъчно готови да работят с този софтуер – да има достатъчно обучение. За, гос... за Алде, господин Локегард, имате ли а, вие неговите опорни точки? Извинявайте, пропуснах въпроса. Имате ли а, опорните точки? Не, аз ще си изкажа сега, няма проблем. С което ние преминаваме директно към комисията, господин Валче. Благодаря, благодаря ви още веднъж. Ще бъда действително много кратък. Ще направя подобно а, изказване като това по митниците. А, оценяваме качеството на доклада. А, придвижването към по-голяма хармонизация на проверките, което на свой ред още по-добре ще е, работи за качеството на проверките в е, Митническия съюз, ще осигури по-добре е, защитен Европейски съюз. Искам обаче да се върна на малко по-различния обхват на двата инструмента. А, обучението като цяло и IT разработките обичайно се обхващат от програмата Митници. Ние искахме да има такъв инструмент, който е за оборудването а, и да е посветен на това. Както вече казах, двата инструмента а, са много тясно свързани. Естествено ще използваме същите механизми за управление, но Едната програма е за оборудването, другата за общата подкрепа за функционирането на оборудването, изграждането на капацитета и а, компетенциите в администрацията. Просто като едно кратко пояснение с това, всичко останало. А, благодарим за дълбочината, качеството и а, отново смят, Смятаме, че доклада е много добра основа за един отличен инструмент, който да защитава европейския интерес и по-конкретно за митническия съюз. Благодаря много. Благодаря. Ще гласуваме по, това, по този текст на 6 декември. И ето, пристигна и докладчика ни. Доста закъснял. Току-що разгледахме вашата точка от дневния ред. Искате ли да добавите някакви коментари, но не можем да правим цялата дискусия. Може би като един урок да го приемете това, че трябва да сте на време. Днес е сериозен проблем това. Ако искате да добавите нещо, заповядайте. Здравейте, дами и господа. Ако ми позволите, ще кажа няколко думи. По време на дискусията за предложения регламент ние събрахме общо 70 изменения. Искам да благодаря на всички колеги, които се концентрираха върху тази тема. В момента екипът ми разглежда измененията и работи по евентуални компромиси. Вече сме постигнали два и се надявам, че ще има и още. Искам да кажа няколко думи за основните теми и идеи, които бяха представени в измененията. На първо място няколко думи за колегите от групата на социалистите и демократите. Мога да се съглася, че новозакупеното оборудване като част от тази програма трябва да е наистина най-новото възможно оборудване. Можем да добавим нещо в този е, дух. Трябва също така да вземем предвид околната среда, безопасността и киберсигурността предвид. Въпросът е обаче какво трябва да представлява регламента. Все още го обсъждаме. Дали трябва да е твърде рестриктивен и също така трябва да имаме предвид модерното и екологичното това. С това съм съгласен. Но не съм съгласен с това, че а, трябва да са напълно хармонизирани митническите проверки. Господин Кон казва, че трябва да има подобен вид хармонизация, но според мен по този начин ние ще се намесим твърде много в правомощията на различните държави членки, действително може би ще нарушим принципа на субсидиарност. Също така аз лично смятам, че хармонизацията и а, еднаквостта на проверките нямат нищо общо с а, приложното поле на този регламент, който е свързан с оборудването на митниците. Що се отнася до коментарите на АОДЕ, мога да предоставя някои по-добри елементи на определенията, но казах и предишния път, когато обсъждахме а, предложението, това, което трябва да определим, е тази допълнителна употреба. Да сме сигурни, че оборудването не се използва в разрез с определенията в този регламент. Също така, а, киберсигурността трябва да е взета предвид. Това са предложенията на АД, а, с които можем да се съгласим, но има и едно предложение на АД, което е свързано с 11.3 за стандартите за обора... оборудването, минимални и оптимални стандарти. Това го споменах и по време на предишната ни дискусия и попитах представителите на комисията доколко е необходимо или подходящо да се поддържат и двата, двете степени на стандарт. И след обсъжданията направих заключение, че трябва да има един единствен технически минимален стандарт, за да се избегнат каквито и да било недоразумения, защото иначе има две различни определения за стандарта. В това а, изменение колегите са добавили едно изменение, което от а, юридическа гледна точка не е достатъчно ясно и не е достатъчно специфично. Така че искам да помел, помоля колегите от АЛД да кажат какво точно имат предвид под минимум а, контрол на проверката, а, митническа проверка. А, по-различно ли е от моето предложение? А, струва ми се, че разсъждаваме по един и същи начин, само формулировката е различна, а не съдържанието. Искам да благодаря на вас, госпожо председател, и на всички колеги за измененията. Смятам, че като част от програмата трябва да се предоставя финансиране не само за оборудване, но и за софтуер. Ето защо трябва да определим ясно, че става въпрос за софтуер, който е тясно свързан с използването на оборудването, за да може да се, използва, да се избегне злоупотребата с програмата за други цели. Все пак обаче не съм за включването на разпоредба, която казва, че а, трябва да се финансира и а, обучение или а, обмен на данни а, между държавите членки трябва да се финансира с програмата. Припомням и точката прембила 13, в която се казва, че допълнителни дейности, свързани с обучението, ще бъдат финансирани от друга програма. Ето защо считам, че въпросът за финансирането на каквито и да било а, други дейности, а, като обучение, са покрити а, ясно. Е, Затова не са необходими допълнителни изменения, но разбира се, можем да го обсъдим. Предложенията на ЕСД, там действително се говори за двойна проверка за използването на оборудването, след като са получили средства, за да знаем точно как са повишени качеството на проверката след закупването това оборудване. Тук съм съгласен, но с това, което не съм съгласен, е, че се очаква 100% от разходите да се финансират по тази програма. Това не е достатъчно мотивиращо трябва да има, да остане някаква степен на финансиране от държавите членки. Трябва да направим така, че да има достатъчно средства и да можем да обхванем повече бенефициери. И а, с неохота гледам и на едно друго изменение на ЕСД, а именно за хармонизацията на контрола на митниците. Хармонизацията на проверките не се извършва посредством това предложение. И ако настояваме на всичко това тук, смятам, че нарушаваме принципа на субсидиарност. Трябва да се стремим максимално ефикасно да се разпределят средствата. Благодаря, с което приключваме с тази член, е, точка от е, дневния ред и преминаваме към следващата която е свързана с насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги. Е, извинявайте. Е, докладчика господин Дион има. I uh, must say this is uh, quite an experience, this I mean, it felt a bit like uh, being on a boat, uh, a rowing boat. Наистина беше труден опита за, с този файл като че ли се движих в някаква лодка и а, когато а, отидем леко наляво, отивахме твърде наляво и обратно, Действително представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите е една важна тема, но трябваше да а, забързаме работата и в крайна сметка се оказа, че е, успяхме да спазим графика. Имахме и е, заседание в Страсбург с вас, госпожо председател, което беше изключително е, от полза. Трябва да призная, че Атмосферата в комисията Юри е доста по-добра и господин Титие, докладчика е, е много добре настроен. Смятам, че можем да се радваме на добро сътрудничество, ако и утре, разбира се, мине е добре заседанието. Смятам, че доста се сме постигнали, въпреки натиска на времето, макар да имаше разлики между групите но за съжаление за някои от докладите в сянка не успяхме да променим датите и а, местата на срещите, но наистина проведохме много неформални срещи, много а, контакти и обсъждания и благодаря на секретарията на Инфо. А, той действително изигра своята много важна роля – да улесни всичко тук. И дори когато а, официално а, бяхте в почивка, вие работите, за това много ви благодаря. Има а, изменения. И а, 6 компромиса обхващат основната част от направените изменения по проекта директивата. Компромисите не са винаги подкрепени от всички докладчици в сянка, за съжаление, но като че ли имаме известна подкрепа за голяма част от компромисите или поне а, голяма подкрепа за останалите. А, компромисите обхващат приложното поле на директивата. Първият, между другото, за минималната хармонизация, за който всички сме съгласни. Втория, обаче, за приложното поле а, не е толкова лесен. След това за приложението, където изброяваме всички директиви, и след това е ясно какво е в приложението и по-лесно да се гласува след това за приложеното поле. Също така сме включили компромис за квалифицираните органи, които могат да действат. Също така мерките за правна защита и накрая последния шести компромис е за допустимостта на иска и разходите за процедурата и производството. А, има много сериозни компромиси, които ще отпаднат, защото няма мнозинство. За мен всичко е приемливо, но не смятам, че добре ще се съчетая с това, което е от интерес на директивата. Благодарности за докладчиците в Сянка и чакам с нетърпение коментарите. Благодаря. От НП господин Шваб. Благодаря. Съгласен съм с Денис Дейон. Наистина работата беше конструктивна и благодаря на секретарята – успяхме да се придвижим напред по този много труден законодателен текст. Но, <clears throat> по принцип, този файл ще има много последствия за държавите членки по отношение на правните текстове и на правните спорове. Опасностите, според мен, са много по-големи, отколкото осветли Денис. Като НП обаче трябва да кажем, че имаме политическа подкрепа за този текст. Няма да се борим срещу вятърни мелници. Нека сме прецизни и да покажем какви са нашите опасения, но независимо какви са нашите опасения, трябва да правим всичко в името на потребителите и а не, в интерес, а не да действаме в интерес на адвокати, прависти и така нататък. Така че, социалното благо, економическото благо, това за нас е важното. Надявам се да подобрим предложението на комисията, например – Компромис пети. Много е ясно и се радваме, че докладчикът се съгласи с нашето предложение, а именно ощетените потребители те ощетените потребители трябва да се намесят в процедурата, в съдебната процедура. Видяхме от САЩ, че когато има колективни искове, адвокатите изчисляват хонорара си, е, изчисляват е, колективния иск, но и на базата на колективния иски получават по-голямата част от хонорара, докато обещетението за потребителите е само около 5%. Това според нас не би трябвало да е така. Освен това, а, важен е въпроса за индивидуалните искове. Не искаме тези искове да се простират и за обещетенията. Ако сте купили Volkswagen, ясно е, че за всяка кола въжат различни спецификации. И ако стане ако човек се включи в колективен иск, някои от характеристиките, които са важни за потребителите, се заличават. Така че ние не искаме това. В такъв смисъл смятаме, че тук не се защитава потребителя и този компромис няма да подкрепим. Компромис 2 за нас е червена линия. Ние смятаме, че не трябва да се разширява обхвата. Искаме минимална хармонизация тук и не би трябвало да има разширяване и да отиваме прекалено далеч. Трябва да намерим решение за компром... компромис 1 за исковите на компаниите. Нашето изменение тук не бе взето предвид и това е риск за компаниите и за потребителите и за европейската економика. Ако няма една щета, един иск, то за една щета ще може да бъде подаван няколко е, ще бъдат пода, могат да бъдат подавани няколко искове и това не е справедливо. Но така или иначе ние подкрепяме целият текст. По принцип ние сме добронамерено настроени. Нашият фокус е потребителите. Текстът би могъл да е по добър бър, но по принцип не сме против него. Виждаме, че има обща политическа подкрепа и от другите групи, но това, което споменах, са важни изменения за нас и ако няма споразумение по тях, ние ще гласуваме против текстовете. Господин Розиер. Госпожа Розиер не е тук. Господин Сулик е от Екаре докладчик в Сянка, но той също не е тук. Следващият оратор. Благодаря на докладчика. Важен файл е това. Той подобрява Нивото на, на защита на потребителите в Европа ние се надяваме наистина да имаме компромис, които се подкреп... компромиси, които се подкрепят от всички групи. Тази директива цели минимална хармонизация и тук се включват изискванията за прозрачност, за е, допустимост на компаниите. Член 5. Забраните. Основи, ос, основната цел на тази директива е подобряване на защитата на потребителите, като се укрепи инструмента на исковете на, за защита на колективните интереси. Сега обхвата на предложението и други въпроси за нас не можахме да намерим компромис. Ние може да подкрепим малкото разширяване на обхвата. Аз ще сложа плюс, но това трябва да се обсъди с всички докладчици в сянка. Надявам се да се намери компромис тук. Искам да подчертая колко е важен този файл. Трябва да има разумно становище от страна на ИМКО, което се съсредоточава върху интересите на потребителите и да не отхвърляме становището, когато гласуваме утре. За нас няма червени линии. Много важно е по някакъв начин да излезем със становище, което да се вземе предвид от Юри. Може би не да осветляваме всички точки от предложението на комисията, но ако почнем да задаваме червени линии, това ще е опасно. Нека се опитаме, че Юри вземе предвид всички важни за нас точки. Ние ще преосмислим червените линии на НП и ще се опитаме да бъдем гъвкави тук. Благодаря. Комисията. Аз също благодаря на докладчика и на докладчиците в Сянка за техния ангажимент по това досие. То е, но, то е много сложно от политическа и правна гледна точка. Е, времевия график е много амбициозен. Ще реагирам на някои коментари. Виждам различните позиции на групите, виждам компромисите. Исках да кажа някои неща. Минималната хармонизация, наистина. Това е целта на комисията. Член първи може би не е съвсем ясен. Но ние искаме държавите членки да прилагат един механизъм за колективните искове, който е в унисон с нашето предложение. Тоест, държавата членка може да избере система, която вече е налична – но ако те жела, ако държавата членка желая, може да използва и нашия механизъм. Сега се обхвата. Трябва да кажа две неща. Ние искаме да покрием всички сектори, важни за, за потребителите, но да го направим по един целенасочен начин, като направим препратка към различните инструменти, които са заложени в европейското право. Имат отношение към връзката между, консюма, между потребителя и търговеца. Много е важно тук да сме прецизни и да знаем кои права са покрити. Ние съзнаваме че има различни искания от депутатите и от съвета за различните критерии за критерии като прозрачността на финансирането, тук трябва да има независимост. Тя трябва да е гарантирана, така че ясно е, тук ще има изменения. По отношение на член 6. Това е ключов член. Ние сме малко загрижени по отношение на решенията за деклараторите. Те трябва да са ограничени до случаи, където няма сравнима щета за потребителя. В измененията се говори за изключителността, но според мен трябва измененията да са по-целенасочени – И когато става дума за сравнима щета, тя трябва да е ясно измерима. Компетенциите на юрисдикциите и колективните искове. Ние не променяме нищо по отношение на международното право тук. Брюксел едно регламента. Няма да има различни възможности за подаване на искове. Всичко ще се свежда до мястото на пребиваване на търговеца и мястото на потребителя, където се подава иска. Съществува правилото което въжи в Брюксел 1 за направените разходи. И то ще има пред, превес. Ние искаме да разпространим добрите практики. Това е нашата цел с тази директива. Също така Искаме да може да представяме различни потребители през, пред една юрисдикция, а именно юрисдикцията, която е отговорна за правораздаването на мястото на предбиваване на, търго, на търговеца. И така, ние с удоволствие сме на разположение за по-нататъчни технически съвети. Господин Деял, аз ще бъда кратък. Комисията също засегна въпроса за юрисдикцията, както и господин Шваб. Това е проблем за нас. Ние не искаме да има различно тълкуване в Европейския съюз на един и същ въпрос. И това е отразено в нашия компромис. Ние искаме да предотвратим такъв конфликт на тълкуването. Трябва да има единна юрисдикция, единно правораздаване. Андреас каза също, че не бива адвокатите да са печелившата страна единствено. Естествено, интерес, интересът на потребителите трябва да е защитен и това се опитваме да уточним на много места. Естествено, винаги може да се иска повече. Има допълнителни изменения, които са предадени и представени за допустимостта и квалификациите аз на тези изменения ще сложа плюс. Таксите не бива да служат за обогатяване, за печалба. Непряко потребителските организации може да печелят от колективните искове. Това може да се каже, но според мен не бива да се използва като аргумент срещу колективните искове. Много е трудно човек да е 100% прав в своите схващания. схващания. Много е трудно да се повишат интересите на всички групи, но тъй като Юри слуша и ще вземе предвид нашето становище, и тъй като и в Юри има подобни различия в становищата, както и при нас – много е важно нашия текст да бъде разумен и издържан. Нашите отношения с Юри са добре и ние се надяваме да дадем добър принос към дискусията в Юри. Добре, утре ще гласуваме. С това преминаваме към последната точка за тази сутрин. Това са измененията към доклада за справедливостта и прозрачността за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги. Госпожа Шалтемозе е докладчица. Имате думата. Thank you very much, Chair. I will... Благодаря. Я е, ще говоря на датски. Ние сме посредата на е, разговорите, на преговорите по този доклад за справедливостта за бизнес ползвателите. Много е трудно в момента да отбележим е, напредък. Имаме 19 предложения за компромис. Мога да кажа, че напредъкът е доста бавен. Има много пречки. В съвета е, може би ще се постигне единство, може би при нас също, много се надявам и ще може да приемем доклада на 16 септември, е, декември, извинявайте, и се надявам да започнем през декември тристранните срещи с австрийското председателство. Надявам се да получим е, политическо споразумение, да постигнем политическо споразумение с австрийското председателство. Това е моята, моето желание. Нашата работа се осложни и от факта, че трябва да въвлечем в нашата работа Юри и Идре, ни би трябвало да имаме компетентност, изключителна компетентност тук. Не трябваше да работим и с, с докладчиците в сянка от Юри. И Юри естествено също участва в нашите дискусии. Не искам да преминавам през всичките предложения за компромис. Те са много сложни и много дълги, но ще осветля един проблем, който според мен е много важен и е важно тук да намерим добър баланс. Това е именно въпроса за това как да третираме оперативните системи. Дали оперативните системи трябва да са част от това предложение или не. Това, са, е, това е един от големите проблеми, пред, които, пред който сме изправени. Трябва да подсигурим, че платформите не могат да използват оперативните системи, за да заобикалят правилата, които правим ние за прозрачност и справедливост. Но освен това много е проблематично, ако сме безкритични, ако сме некритични към оперативните системи, защото те са наистина част от обхватното поле. Но какво е в крайна сметка оперативната система? Това мобилните устройства ли са или кои оперативни системи трябва да вземем предвид? Това е много сложна дискусия. Така че това трябва да решим, кои оперативни системи трябва да се покриват от обхватните от обхватното поле. Не бива оперативните системи да, да бъдат използвани за злоупотреба и за заобикаляне на определените условия, които са поставени. Аз имам някои предложения как да се процедира. Ние работим с една клауза за борба против заобикалянето на закона. Тоест, онлайн платформите не бива да могат да заобикалят законодателството. Става дума тук за 14-дневен период от подписване на договора за забрана за промяна на оперативните системи. И така, оперативните системи са много важни за нас, но по принцип мога да кажа, че по другите въпроси нещата вървят добре. Говорим много оживено за черния списък, за най-добрия баланс между ранкинг и проз... ранкинга и прозрачността. Има атипично разпределение на политическите становища по някои точки. Много интересно. Но моята основна идея е да обединя всички групи за това предложение и зад компромисите. Но най-важно е да имаме баланс между политическите групи в нашата комисия, така че всички да подкрепят компромиса на комисията. Това означава, че всички политически групи трябва да отстъпят. Това въжи за моята група, но и за другите групи. Ние знаем какъв е срока. Срокът е 6 декември. Ще имаме дълго заседание следващата седмица и се надявам да постигнем напредък. Секретарията от ИМКО много ни помага. Това са технически заседания, които ни предстоят. Те ще са много трудни, но ние много благодарим за подкрепата от секретарията. И така, 19 предложения за компромис. Това е обобщението, което мога да представя. основния проблем за оперативните системи и моето желание да започнем преговори с председателството още през декември. Работим с ИТРЕ и ЮРИ. Надявам се те да ни помогнат да намерим общи компромиси по всички спорни въпроси. И така, надявам се, че колегите също ще покажат воля за компромис. Благодаря. Андреас, вие ще представите господин Жован или? Giving, uh, Преди да ти я дам думата, искам да приветствам група посетители от Антверпен. Добре дошли! Онези от вас, които не сте си сложили слушалки, мога да ви кажа, че може да слушате холандски на пети канал. Сега давам думата от името на господин Жова. Благодаря. Искам да благодаря на колежката Шалтемозе за нейния ангажимент. За нас е ясно това, което каза тя. Естествено, не може да, пре, да приложим на практика всичко, което бихме искали. Това ни е ясно. Господин Жован също е доволен от напредъка по отношение на ранкинга и на прилож... прилагането на регламента в държавите членки, ясно е, че по принцип трябва да преценим как ще направим последваща оценка на конкурентното право и до каква степен може да сме проактивни и до каква степен трябва да приложим някои предпоставки от конкурентното право, защото това е важно за економиката. Ние знаем, че има общи становища в съвета, което е много положително. Сега за черния списък за забранените търговски практики. Това е позицията на колегата Жован. Колегата смята, че нещата по черния списък вървят в правилната посока. Правилно е да подкрепим докладчицата тук и да постигнем компромис и то не само, що се отнася до системи, които са свързани с оперативни данни и оперативни системи, но също така това се отнася и до механизмите, които ще позволят лесно ползване на платформите от потребителите. Ние сме направили някои предложения и трябва да намерим съгласие с другите политически групи по нашите предложения, но сме сигурни, че ще постигнем компромис с госпожа Шалтемозе. Ако не може да решим всички въпроси, свързани с платформите в момента, то на по-късен етап смятам, че това ще е възможно. Благодаря. От екара Дан Далтен има думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря най-напред на Кристал за работата и като докладчик. Знае, че задачата е не е особено лесна предвид динамиката в групите. Ти беше прекалено любезна, но аз няма да бъда чак толкова любезен и ще бъда откровен от ЕНЕП сме получили най-ограничителните и най-неизпълними решения. Подкрепяме от ЕКР подхода на госпожа Шал де Бозе, но не мога да подкрепя позицията на НП. Обикновено с тях имаме най-сходни позиции, но не и в този случай. Тези рестриктивни, нереалистични цели правят много по-трудно постигането на споразумение. Аз подкрепям твоя подход. Мисля, че ти вървиш в вярната насока. От самото начало предложението на комисията беше добро, то е балансирано и разглежда въпроси, които не са толкова задълбочени в момента, с възможност за последващо до изясняване. Някои от компромисните изменения за нас отиват прекалено далече. Например, налагаме задължение на онлайн платформите, което им създава проблеми. И не знам защо налагаме повече ограничения в някои случаи онлайн, в сравнение с офлайн. Освен това имаме доста изисквания към обсерваторията на платформите. Така или иначе, трябва да регулираме, без да знаем точно за какво става дума. Един от ключовите на елементи е предложението е да се включат оперативните системи. Аз не зная как това се появи като проблем. Ние знаем, че има някои нарушения, знаем откъде идват. Оперативната система не е платформа и не може да бъде част от регламент, който се отнася до платформите. Вие искате да се включат само големите оперативни системи, тъй като по-малките нямат такива платформи. Трябва да видим как можем да включим клауза за избягване на неизпълнение. Ако имате някакви притеснения за оперативните, за оперативните системи и платформите, трябва да ги предвидите именно в тази клауза за недопускане на неизпълнение. Мисля, че не можем да налагаме на платформите изискването да публикуват цялата информация, свързана с алгоритмите им. Това е тяхна интелектуална собственост, това е техния бизнес и ако ги принуждаваме да предоставят тази информация, първо ще унищожите малките платформи в Европа, тъй като когато поставят тази информация, те ще бъдат копирани и ще им бъде отнето от тази интелектуална собственост от по-големите. И второ, те също ще облагодействат най-големите е, компании. За това ние трябва в максимална степен е, да не допуснем това да се случи. Е, трябва да постигнем баланса. Да, съгласен съм, че, тря... съгласен съм, че трябва отчасти да отстъпим, но трябва да защитим алгоритмите тъй като става дума за интелектуалната собственост на платформите, върху това почиват, не могат да работят без тях. В някои области малко се отдалечаваме от регламентиране на отношения между фирми към отношения между бизнеси и потребители. Що се отнася до дефинициите, има най-разнообразни сценарии, свързани с онлайн платформите, има най-разнообразни типове платформи, които фащат различни сфери. Затова в резолюцията на парламента преди няколко години ние посочихме, че онлайн платформите не трябва да се регламентират все едно са абсолютно е, еднакви, тъй като няма едно единствено решение за всички тях. Още два проблема. Изглежда, ние се намираме в ситуация, в която гледаме на платформите като добри и лоши, а, а че бизнеса, които ги използва, са добри. Има понякога доста онлайн участници на пазара, които използват онлайн платформи, така че ние трябва да спрем с това разбиране, че платформите са големи и че онези, които използват платформите, винаги са по-малки по мащаби. И на последно място, компромисните изменения включват също и предложения за черен списък, също да се постигне максимална справедливост. Намеса на законодателите в случай на нелоялна търговска практика, както стана напоследък с храните. Но не е предложена намеса от страна на комисията. Според докладчика трябва да се направят някои добавки към съществуващите вече формулировки в проекторегламента. Има някои други неща, които според мен не винаги са най-удачните. И, и ние отново превръщаме мечтата за един цифров пазар в Европа в кошмар. Защо? защото ако приемем такова ретроградно законодателство, това ще доведе до примахване на някои платформи, вместо да се помогне на бизнеса. Трябва да предприемем нов подход, все още имаме време за това. Един подход, който е в подкрепа на иновациите, но ние се намираме в трудна ситуация. Благодаря на докладчика. Ние ще се опитаме максимално да допринесем конструктивно за доклада, но има и неща, които в никой случай не бихме могли да подкрепим. Благодаря за Алде, госпожа Чаранцова. Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да благодаря на докладчика и на нейния екип за опитите, които правят за постигането на компромис. Мисля, че тя много внимателно изслуша нашите аргументи и притеснения и също възприе някои от практическите мерки, за да действа това законодателство. Този пакет обаче все още ни дава основание да го подкрепим, да подкрепим много от компромисите, които са предложени. Коментарите, които бяха направени на предишното заседание, все още са валидни. Някои политически групи се опитват да използват това като инструмент срещу големите играчи на пазара, без да отчитат факта, че малките европейски платформи, малките европейски стартиращи платформи ще пострадат в резултат на всичко това. Има позиции, които не са подкрепани от групата и внасянето на някои изменения внесени изменения от някои групи и се отхвърлят в последствие от същите групи. Първоначалното предложение беше добро. Проекто доклада като цяло беше положителен, но това, което правим сега тук е, че ако компромисните изменения бъдат прияти такива каквито са, вместо просрачност този законодателен акт ще се счита за един злощастен опит да се направи нещо, което не е логично. Включването на оперативните системи пораждат някои притеснения, така както бяха изложени от Далтън преди малко. Ако прочетете член 6, ще видите, че резултатът ще бъде, че ще има забрана на всички затворени екосистеми в мобилните системи. И това ще изисква допълнително отключване в Европа. Що се отнася до киберсигурността, да се изисква от фирмите да примахнат защитите за потребителите е нещо неприемливо. Не знае как стигнахме до такава позиция като имко. Ако някой може да ми докаже, че има нещо, което вреди на пазара, аз с удоволствие ще изпратя писмо до Генерална дирекция конкуренция и ще разгледаме с генералния директор какво решение може да се намери но нека да не допускаме всичко това да доведе до непредвидени последици за европейски и изобщо други международни компании. Мощната група не може да подкрепи това. Сравняването на онлайн платформите и хранителния сектор са глупост. Това е атака срещу свободата на бизнеса, на платформите без никакви основания. Аз не виждам защо трябва да се изготвя подобен списък. И има нов член, който се предлага, както е анекс, които ще доведат само до повече съдебни дела и повече регламентирани в бъдеще. Разбирам стремежа на всяка компания, но може само да се влуши ситуацията, ако се изисква разкриването на търговски тайни. Прилагането, независимо дали става дума за покупки на обувки, например, или пък за търсене на адрес на улицата, всичко това ще стане много сложно. Аз искам също да се разгледат по различен начин уебсайтовете, например тези за деца и за възрастни. И някои неща действително могат да изглеждат добре на хартия, но аз приканвам колегите да помислят внимателно преди да тръгнат по този път. Може да си мислите, че, че ще помогнете на някои изоставащи компании да стигнат до върха но това може да има и други последици. Целта на европейското законодателство е, е да се установят принципите, на които, с които да се съобразява пазара и само това, което е наистина наложително, да се създава законодателство, което да решава проблеми, а не да създава нови такива. И аз очаквам да продължим да работим съвместно за постигането на добри компромиси с докладчика, като четем текста, който беше прият вчера в Комисията по правните въпроси. И мисля, че ние трябва да вървим напред и само напред, а не една стъпка напред и две стъпки назад, <clears throat> както правим сега. Thank you. And then for the Greens, you have uh, Jura Reda, please. Yes, uh, thank you very much. I would uh, like to thank the rapporteur for really her great... Да благодаря на докладчика в търсенето на компромис, който може да намери решение в известен смисъл. Зелените често се намираме по средата на двата лагера. А, това за нас а, е удобно, тъй като много от нашите предложения са отчетени. Благодаря на докладчика за това някои от оставащите въпроси. Аз разбирам разочарованието на господин Далтън, че по някои въпроси се опитахме да отговорим на искате на НП като това за оперативните системи. Просто не е възможно да си да се правим, че оперативните системи са същото като платформи и да ги включим навсякъде в текста на същото ниво, тъй като оперативните системи съществуват и офлайн, те могат да не са свържени изобщо с платформи е, и затова трябва да действаме много целево. Докладчикът направи добро предложение, как това може да стане и ние бихме го подкрепили, ако това удовлетворява ЕНП, но ако не, ние бихме искали да оставим това в клаузата за преразглеждане, да оставим повече време, да видим точно какъв е проблема но ние сме отворени за двете решения, които се предлагат. По същия начин нещата стоят и по разпоредбите за справедливост. Ние сме доволни от проекто доклада. Също включихме този въпрос в самия текст. Не считаме, че е необходимо да се изисква изготвянето на черен списък на този етап – тъй като сме съвсем в началото и по конкретните аспекти на черния списък има поне един, който предизвиква у нас скептицизъм, а именно разкриването на търговска тайна. За нас това не е приемливо. Зная също, че има колебания и от другите политически групи, свързани с черния списък и ако го възприемем, трябва да видим, че включването в него няма да предизвиква спорове. И тук все още предстои да се свърши доста работа. И нещо, което е много важно за нас, точно обратната ситуация на тези нови теми, които възникват. Има сфера, в която комисията е направена оценка на въздействието, констатирала е проблем, например, злоупотреба с изпращането на нотификация. Например, когато иска да се махне от резултатите за ренкинг или други. Не ми е съвсем ясно защо не споменахме това конкретно в предложението. Така че аз ние сме предложили някои разпоредби, свързани с прозрачността за тези оповестявания, за да може бизнеса да разбере защо са блокирани или пък са а, примахнати и да могат а, да инспектират а, тези нотификации които са направени по отношение на тях. Това трябва да се отрази в крайния доклад. Разбира се, не всички ще са на 100% доволни, но мисля, че докладчика работи добре и се опитва в максимална степен да включи идеите на политическите групи в компромисните предложения. Благодаря, госпожа Гебхарта. Може би да отговоря на господин Шваб. Е, ако не се сетя за някоя дума, мога да се извиня, че немски не ми е матерен език. Но благодаря на, го, на Кристил за чудесната работа. А вчера в комисията по Брексит гласувахме и при гласуванията из, искам от тези гласувания да отделя пет точки, които са важни и за нас. Първото – черният списък. Черният списък е прият и от комисията, от правната комисия. Е, казва се, че изискванията не са достатъчни. Вие знаете, много често требно написания текст е най-важен – и често формулировките са толкова усукани, че адвокати даже не могат да разберат съдържанието на тази информация. Затова информацията трябва да е ясна и затова ни трябва този черен списък, в който да се включат нелоялните търговски практики. Така че обикновеният потребител трябва да разбира информацията. Това е най-важното. На второ място. Това, по което се споразумяхме, беше за справедливостта. Трябва да има изисквания и тези изисквания трябва да са изпратени до компетентните органи на държавите членки така че да се знае за какво всъщност става дума, когато се говори за справедливост. Ранкинга на офертите. По това говорихме много вчера в Комисията по правни въпроси. Ние знаем, че не може да разчитаме винаги, че една оферта е достатъчно качествена. За това казахме – когато ранкинг и печалба са свързани, това трябва да е ясно за потребителя. Тоест, потребителят ще знае, че ранкинга оказва влияние върху печалбата на предприятието. Сега, когато става дума за обмен на данни. Това не беше включено в предложението на комисията, но ние знаем, че ако не засегнем този въпрос, това ще е пробойна в законодателството. Не бива да се получава това. Затова осветлихме и този въпрос. И на пето място – нещо много противоречиво за нас, а именно дали оперативните системи трябва да се включат в обхватното поле на регламента, да или не. Правната комисия каза да. Трябва. Но аз излязох с едно предложение, а именно формулировката да се от уточни. Не може да стане дума за всички оперативни системи. Тук Кристел има право според мен, т.е. трябва да се включат само онези оперативни системи, които са свързани с онлайн платформите. Това според нас е най-разумно. Така, значи това са основните моменти. Има много съгласие по принцип. За мен обаче беше важно да ви кажа по какво се споразумяхме вчера в правната комисия. И естествено, както казахте и вие, трябва да вземем предвид какво казва правната комисия. Господин Шваб, аз искам да подкрепя това, което каза госпожа Гебхард, колкото и да е странно. Защото въпроса с оперативните системи, това трябва да се уточни по-добре, но не може да се каже, че оперативните системи не са платформи. Ако вземете iOS или Android, то в тези системи има елементи, които имат последствия за, икон... за платформите. От тези системи Тези системи задават определени функции за платформите. Без тези системи не може да се комуникира с а, е, потребителите. Тези оперативни системи задават условията при сърфирането когато човек търси хотел, например. Така че наистина много е сложен въпроса, това го разбирам, но по принцип да се каже, че оперативните системи задават условия, подобни на условията, които задават на потребителите а, платформите е преувеличено. Освен това, ние искаме да подкрепим развитието на платформите. Смятаме, че економиката, потребителите, всички печелят от онлайн платформите. Но ние не смятаме, че тук трябва да се възцари принципа на Дивия Запад. Това не, не е справедливо. Това не е предварително условие за справедливост. Ние разбираме този факт и разбираме критиката, че се опитваме да стигнем по-далеч. Ние разбираме, че се опитваме да регулираме прекалено много, но колеги, нека не сме наивни пазарите няма да регулират сами. Колегите са прави. Онлайн областта трябва да се регулира. Най-хубавото е нещата в виртуалната действителност и в нормалната действителност да, да са регулирани паралелно. Но това не е възможно. Ето, например, в Лондон има хиляди туристически агенции, които дават оферта за дадена дестинация. В интернет тази дестинация ще е дадена само от десетина агенции, да речем. Така че най-важното е да завършим това досие, такова каквото е в този мандат, но дебата ще продължи. Това е ясно. И от Европейската комисия сега ще чуем коментара. Благодаря. На първо място искам да благодаря на докладчицата за нейната работа, защото което по, това, което показва дискусията е, че действително не е лесно да се постигне компромис. Нямаме много а, време за постигане на съгласие. Господин Шваб каза Дивия Запад. Не знам, честно казвам, дали може дори да се счита и статуквото за Див Запад, защото все пак има някои правила, които се прилагат. Но в това предложение, така както е направено, макар че а, а, могат да се направят много подобрения, по-скоро може да говорим за мек Запад. А, честно казано, всичко, което чухме днес е реален въпрос. Трудността е да намерим добър баланс. Седем 1500 платформи в Европа. Най-различни са те. Не искаме да създаваме платформа, която да затруднява новите платформи да се появяват и да се разширяват тук в Европа. Оперативните системи са един от примерите. ако говорим за важни въпроси, които обаче не са в логиката и в идеята на това предложение. Много а, общо понятие е оперативна система и макар някои от нас да си представят съвсем конкретни оперативни системи, както каза госпожа Реда, има най-различни форми и а, степени на оперативни системи. Затова наистина трябва да сме внимателни с това предложение, да имаме същата логика, да обхващаме именно тези заинтересовани страни, които имаме предвид и да обхващаме с правилата си точно това, което имаме предвид. Вие, господин Шваб, говорите за една конкретна оперативна система и как някой разработчик на приложения може да бъде ограничен. Така че бих напомнил, че App Store или възможността за, платфо, за продажба на приложение също е обект на, това, на този текст. Така че само можем да подкрепим докладчика, за да се намери добро решение. Така че да имаме предвид всичко това, но и с едно на ум всички разпоредби, които се разширяват и към ам, търсачките, как да се прилага в целостта си ам, разпоредбата. Черните списъци не веднъж се появиха тук. Ние предпочитаме самите членове. Нека те да обхванат това, което искаме да обхванем. И няколко пъти го казах и в тази комисия. Ние не пре Влагаме често и просто идеи за прозрачност. Всяка, всеки член може да е повод за черен списък. Не можете да затворите без да дадете предупреждение, не може да правите второ или трето. Има много ясни и целенасочени практики, и смятаме, че трябва да видим дали не е мястото им в а, членовете. Обща клауза за справедливост. А, тук се рискува наистина а, създаването на а, несигурност и това, което може да доведе до съдебен спор, но малките предприятия, те не искат да се занимават с съдебно успорване. Те искат просто да приключат колкото може по- бързо спора. Затова не смятам, че съдебния, съдебна процедура е някакво решение тук и смятам, че може да се по добри текста. Господин Долтън каза, че не всички параметри, всички алгоритми могат да бъдат разкрити. Не смятам, че това е и а, намерението на докладчицата. Всички са а, съгласни, че действително а, може да се разкриват целите алгоритми. Тук ще намерим баланс, според мен. Господин Далтън също говори за а, потребителя към предприятията като взаимоотношение, също беше споменато госпожа Гепхард. Това е в голяма степен покрито от законодателството за потребителите. Степента, в която степените степенуването е, трябва да е разкрито спрямо потребителя. Така че ми се струва, че някои от въпросите вече са решени на други места. Недискриминацията, госпожа Шанцова говори за недискриминацията, нека да предупредя все пак тук. Винаги добре звучи и правилно звучи, че едва ли не една платформа не трябва да дискриминира, но от друга страна трябва да сме внимателни с целият механизъм за степенуване, защото той също е вид дискриминация. Ако да речем моя съсед разглежда списък от хотели и аз разглеждам друг списък, те ще се различават, защото ние имаме различни предпочитания, но как да се докаже, че ние не виждаме един и същи ам, хотел или една и съща прахосмокачка заради собствения си избор или заради някаква нето там а, честна практика от страна на платформата? Трябва всъщност да да даваме възможност за повече а, недискриминация в други а, области. Искаме да намалят фалши... намалят фалшивите новини, но трябва да сме внимателни в тази област и да не противоречим на другите си политики. Съгласен съм с госпожа Реда, че а, една разпоредба за преглед е важна, за да можем да се да оценим работата до определен етап, така че нека да видим каква може да е една добра клауза за преглед. Госпожа Реда също говори за практиката на различните конкуренти. Информацията за включване и изключване от списък дава възможност за потребителите да преценят дали, да речем, някакъв, а, някакво твърдение, че са продадени ам, фалшиви продукти, може да се проследи. Ако, да речем, аз а, мога да се обърна към механизма за жалби и така нататък, смятам, че настоящата архитектура предвижда всичко това. Data as a means of pay. Когато говорим за данни а, и начини на плащане, ние никога не сме казвали, че паричното плащане трябва да е предварително условие за попадането в приложното поле. Имаше конкретно такова предложение за преамбюла и ние го приехме. Ако да речем използвате а, безплатни приложения от App Store, а, няма такива плащания, но аз имам контакт с а, App Store, дала съм си информацията а, и получавам някакви безплатни приложения, така че това е изцяло в съответствие с а, а, текста. И накрая последни думи от докладчицата госпожа Шадемонзе. Благодаря госпожо председател. Благодаря, колеги, за тези положителни коментари. Аз все още съм положително настроена. Все още смятам, че ще постигнем добро споразумение с широка подкрепа от всички групи. Това ще кажа само а, за сега и чакам с нетърпение по-нататъчните преговори в следващата седмица. Благодаря, а, успех 6 декември имаме гласуване и с това приключваме сутрешната си сесия и ще се видим отново след обед в 2 и половина. Приятен обяд!